Colleagues, may I have your attention, please? Колеги, моля за внимание. Colleagues, uh, if you could please uh, take your seat. Моля, заемете местата си, за да започнем. За членовете на комисията ЕКОН, казвам се Клод Мораес и съм председател на комисията Либе. Господин Симон е заместник председател на комисията ЕКОН. Той предложи аз да ви представя текстовете за гласуване. А, имате ли всички картите си за гласуване? Ще гласуваме по електронен път, ако някой не си носи картата, да каже. Всички като че ли имат. Преди да започнем с гласуването, ще направим едно пробно гласуване. Така ми каза секретарията. Може ли да сложите картите си в устройствата? Моля, гласувайте, както искате, за, против, въздържал се за изпробване на системата. Please vote in any way you would like. The vote is open. И така гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. So that's 59 for, 3 against. 59 на 16 Приема се. Работи. I'm just going to um, just read you rule 73. Нека ви прочета правило 73 алинея 5 за двете предложения, които са пред нас. И сега то гласи, че ако преговорите водят или доведат до компромис, водещата комисия трябва да бъде информирана веднага и текстът трябва да бъде подаден на комисията за разглеждане, ако има гласуване. И това гласуване одобри съответния текст. И така днес ще гласуваме и по двата текста започваме с текста на Каренц Сарджентини. Докладчиците, много ви моля, без... вземете думата. Ако пък не искате думата, направо ще гласуваме. Искате ли да се изкажете? Госпожо Сарджентини, искате ли да кажете нещо? Yes, Claude, е, briefly. Е, да, Клод, съвсем накратко. Тази сутрин в Либе забравих най-важното нещо, а то е да благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на съдокладчика господин Каренц, благодаря на двата секретарията за това, че ни помогнаха. Две години от не всичко, от момента в който текста дойде до парламента до днес, за да прокараме този текст, който се бори срещу изпирането на, парламент, на пари. Парламента създава публичен регистр, който повиши качеството на предложението, така ще се борим срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с избягването на данъчното облагане и укриването на данъци. За мен беше удоволствие да работя с вас. Благодаря, Джудит. Господин Каренц, искате ли да кажете нещо? Не е наложително, но ако искате да, обичаме да се слушаме един друг и аз обичам да слушам себе си. Много бе труден пътят ни. Сътрудничеството между двете комисии първоначално тръгна много трудно, след това се по-улесни с времето и ако ни бяха останали още 6 месеца, мисля, че щяхме да постигнем пълна хармония. Благодаря на всички колеги. Пет тристранни срещи се проведоха. Между другото, проблема не беше в парламента. Имахме обединена позиция. Трудностите идваха от съвета. И за това искам да благодаря на италианското председателство за огромните усилия, които положи, за да се постигне този компромис с парламента, който е в интерес на това, което ние искаме като законодателен орган. Благодаря. Благодаря. От името на двете комисии искам да поздравя колегите за усилената работа. Благодаря ви много. Процедурен въпрос. Благодаря, председателю. Може ли да обясните процедурата? Имаме ли нужда от мнозинство във всяка комисия или мнозинство от двете е достатъчно? Това е съвместно заседание, затова има нужда от съвместно мнозинство. proceed to the vote. И така, сега ще гласуваме. Yeah, let's proceed to the vote. It's a roll call vote. Гласуваме електронно. Имате картите за гласуване. Oh, the new majority. 45. 45 е новото мнозинство, което ни е нужно и така електронно гласуване мнозинство ще има, ако имаме 45. Други въпроси? Мисля си, че ще се приеме. Едва ли ще е проблем. И така, моля, гласувайте. Моля, гласувайте. And this is on the money laundering file on the Karens. Става дума за изтирането на пари и финансиране на тероризма каренс с Аржентини. That's 87 votes for. 87 за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се. Okay, colleagues, now let's... И така, продължаваме нататък. Следващото гласуване. Кирк Хоуп и Саймън. Докладчиците искат ли да кажат по няколко думи? Господин Симон преговорите и въпросите не бяха толкова спорни, а, за разлика от директивата за борбата с изпирането на пари. Толкова малко противопоречиви мнения имаше, че просто всичко се прехвърли на техническия диалог. Защитата на данните тук бе много важна. Благодаря ти, Питер. Господин Кърк Хоуп от комисията Либе. Съгласен съм с казаното от колегата. Благодаря на всички. Благодаря. Поздравления и на двама ви. И така, колеги, нека да започнем с гласуването. Моля, гласувайте. The vote is Прекратете гласуването. 83 за, 4 против, 3 въздържали се. Приема се. Поздравления! Текстът отива на пленарно заседание. Всъщност и двата текста ще бъдат гласувани в пленарната зала. Благодаря ви, колеги. Закривам това заседание.